Mes chers collègues, j'ouvre notre. Euh, Уважаеми колеги, нека открия заседанието на Комисията по бюджети. Ако няма възражение, приемаме дневния ред. Е, вие вече сте получили съобщението с резюмето от решенията на координаторите от 23 април. Ако няма възражения, приемам, че одобряваме. Сега бих искал много сърдечно да кажа добре душа на господин комисаря Йотингер. Благодаря ви, господин комисар, за това, че приехте поканата да посетите нашата комисия по бюджети и да представите това, което вчера представихте в пленарна зала. Знаете, че Европейският парламент наистина оценява факта, че и вие, и председателя Юнкер – решихте първо да съобщите на Европейския парламент своето решение преди пресконференцията. Това е знак на уважение и ние го оценяваме. Благодаря за вашето представене на предложението за бюджет. Благодаря за поясненията. Сравнимостта на данните между МФР 2014-20 и след това 20 до 27 година е нещо важно. Ние следователно внимателно ще проучваме всички документи, които ни пращате, за да няма някакво разминаване в тълкуванията, да се знае също така кои са цифрите за предишната МФР, за бъдещата МФР, като имаме една и съща основа, за да се избегнат всякакви спорни въпроси и подозрения. Надяваме се, че ще работим заедно и съветът ще формулира мандата за преговори възможно най-скоро. Ние нямаме търпение да се заловим за работа, като ще пристъпим с пълно доверие, нямаме никакви съмнения. За нас е много важно наистина да се разсеят всички съмнения около, например, инициативата за младежка заетост – също така е, знаете е, преговорите по посока на помирението за бюджета за 2018 година. Не бива да остава нищо недоразбрано между нас. Знаем вече, че няма никакво двусмислие и бюджетът за 2018 година е одобрен. Нещо друго, за което ще говорим, е бюджета за Турция за приема на сирийски бежанци. Комисията работи най-вече със съвета по този въпрос. Европейския парламент остана с чувството, че е малко на страна, а би трябвало всички да работим наравно, защото бюджетният орган има две части – съветът и парламента. Необходимо е следователно да имаме съгласие по предоставянето на втория транш. Преди да се даде съгласието на съвета, имаше и проект за коригиращ бюджет, както и разисквания между съвета и парламента. С всички тези уточнения, господин комисар, ще кажа, че разчитам на вашата добра воля да работите заедно с вашия екип. От наша страна няма никакви резерви. Благодаря, че ще ни кажете сега това, което не сте могли да кажете вчера по време на пленарното заседание. Ще навлезем и в подробностите, защото, както всички знаят, Дявола често се крие в детайла. Надяваме се да последват ползотворни преговори. Съвета трябва да гласува с единодушие, но Европейският парламент представлява гражданите. МФР за 2021 до 2027 година трябва да отговори на очакванията на различните правителства на 27-те държави, но също така и на очакванията на членовете на Европейския парламент. Давам ви думата, господин комисар. Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа! Благодаря ви за възможността да говоря пред вас толкова бързо след представенето на бюджетното предложение в пленарна зала. В този начин ние навлизаме във втория етап от дебата по бюджета. Първият етап бе това, което комисията постигна посредством контактите си с вас, с председателя, с докладчиците, съдокладчиците. Изчетохме вашите доклади в много голяма ми подробности и се опитахме да отразим възможно в най-голяма степен вашите предложения. Обсъдихме предложенията и с посланниците в Корепер. Това са и вашите изп... посланници, както знаете. Срещата беше много интересна. Тук се борите за всеки глас, но е достатъчно да има мнозинство. В съвета също се боря за всеки глас, но там имам нужда от, не, от всеки отделен глас. На всички нива. Вчера получих е, ред коментари и твитове от страните членки. Изчетох ги и е, първите твитове започнаха да идват дори преди да започнем да обсъждаме предложението на комисията. ние отчитаме много сериозно дори и такива коментари. Въпросът е как да сближим или да обединим позициите си. Не е въпроса да делиме жълтъка от белтъка. Най-добре е да имаме достатъчно аргументи, достатъчно добро разпределение – на средствата. Аз не притежавам бюджета, аз съм само посредник. Сега вие в Европарламента и съвета сте тези, които ще работят по него. Затова трябва да бъдем и пределно гъвкави. Научните изследвания, е, механизма за свързане на Европа, аграрната политика, всеки има своите интереси. Всеки, разбира се, иска да получи максимума, но ако това се случва, няма да стигнем до никъде. Ако обаче се прояви гъвкавост, ще успеем. Ще успеем да постигнем едно споразумение в толкова сложния бюджет. Седем годишно е предложението и може би следващата комисия или комисията след нея ще направи бюджет за 5 години или 5 плюс 5. Такава е тенденцията. Обикновените граждани не са наясно с това какво е функция 5, раздел 1, 1 Б. тук става дума, когато говорим за функции в бюджета, за видимост на бюджета. Създават се такива функции, които имат отношение не само към чисто европейски въпроси, примерно сигурност, отбрана, миграция, управление на границите. Гражданите винаги ни казват, че има твърде много програми, джунгла от програми. И на всеки пет години те се е, продължават, добавят се и нови. Това ни казват и съвета, и комисията. Затова се опитваме и да слеем част от тези проблеми, да ги обединим в е, общи насоки, клъстъри така наречени. Би трябвало да има и съответните насоки. 38 програм, кластъри. кластери. Вярно, по-трудно е, ще е да се правят сравнения с предходните бюджетни рамки, но нещата се опростяват. Политиката трябва да слуша и да се съобразява. По отношение на управление на границите, отбрана, научни изследвания, това са области, които трябва да намерят своето място в бюджета, защото те е, са определящи за бъдещето на Европа. А да има сравняемост, сравняемостта е с неща, които са станали в миналото. Въпросът е бюджета да е максимално изчистен и е, последователен. Е, за да се обърнем с поглед към бъдещето. Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз ще има бюджетни е, последици. Не може е, тук така да се смени начина на финансиране. Необходимо е да намерим начини от една страна да направим економии, от друга страна страните членки да внасят малко повече. Някои страни членки не отстъпват от позицията, че не искат да внасят повече от 1,0% от БВП. Ако обаче вноската е 1,14, няма да постигнем всичко, което иска парламента, но все пак ще тръгнем в тази посока. Много е трудно да убедим страните членки е, да повдигнат е, вноската дори с е, десет, десет от процента. Бавария не желая, например. Австрия има много добро отношение към нея, но те винаги играят двойствена роля – понякога даже едни и същи лица са много добри в Брюксел и много а, зле настроени в страната си. Та, в Виена говорят 1,0%, в Брюксел са готови на 1,3%. Така че трябва да има някаква смислена път по средата. А, тук не става дума за това да напишем Библия. Става дума за това да имаме средства за да постигаме целите си. Става дума за програмите, трябва да ги огледаме и да попи... мислим дали предложението на комисията за тези задачи, за тези програми са достатъчни. Приемливи ли са, що годе економиите? А що се отнася до предложенията за инвестиции, дали са ориентирани в правилната посока? За това се обръщам към вас. Двете големи програми ще си останат. Кохезионната програма и общата селско-стопанска политика. Около 30% от средствата отиват там. 6,2% са намаленията за кохезионната политика, ОСП около 5%. т.е. по-малко от 4% намаляване на реалните плащания. И е, мога да кажа пред всяка асоциация на земеделски производители съвсем спокойно е, да, са, да потвърдят тези цифри. Брексит променя нещата. Минус 4%, минус 5% намаление на средствата. Може но трябва да направим така, че регионите да могат да посрещнат тези намаления. Предложението ни не е изчистено до края. Дайте ни време до края на май. Тогава ще разработиме и е, документите за изпълнение. Двата стълба е, на селско-стопанската политика. Там ще стане ясно как ще се отнесе, от, отрази бюджета и на селското стопанство и на политиката за селските райони. С колегите комисари ще гласуваме това, което предлагаме и тогава ще може да се проведат и смислени преговори между съвета и парламента искаме бюджета да е обърнат към бъдещето на Европа, да очертаем области, които през 2011 все още не бяха проблеми за Европа. Тогава миграцията не беше проблем, поне не до тази степен. Нямаше гражданска война в Сирия, нямаше стотици хиляди бежанци от Близкия изток, идващи насам. Арабската пролет беше само надежда а не е, просто мираж. Много по-стабилно беше нашето съседство. Затова сега е необходимо да инвестираме повече в бъдещето на хората, в е, тяхното достоинство, в съсед... стабилното ни съседство. необходимо е да има и пари за миграция. Страните членки, които са най-засегнати, не е Ирландия, или Люксембург. Става дума за Гърция, Полша, Италия, Малта, Кипър, България. Там трябва да осигурим и административна подкрепа, и финансова такава. Тази е, тема се обсъжда нееднократно е, и в по предложения на парламента, и в съвета. Инструмента за свързване на Европа, цифровата инфраструктура. 4,9 милиарда евро отдели комисията, но са, предложи да бъдат отделени, съвета ги намали на 1 милиард. Това беше абсолютно най-лошото, което можеше да се случи. Сега се опитваме да възстановим високо технологични компютри, изкуствен интелект. Това са нещата, върху които трябва да работим и очаквам да чуя вашето мнение. Не можем в тези области да орязваме средствата, защото иначе просто ще бъдем губещи. Бъдещето на Европа е свързано с научни изследвания. 3% от БВП отива в е, тези програми, като програмата Хоризонт и е, Цифрова Европа. Над 60% е увеличението там. Ако страните членки решат да намаляват средствата, те реално затварят вратите пред нашето бъдеще – Парите за е, политиките по сближаване и научни изследвания се сливат. Страни, които нямат голям капацитет за развиване на научни изследвания, ще могат да се включват в подобни програми ще се създават е, е възможности за по-изоставащи е, райони, за да могат те да се състезават с най-добрите. Париж, Лион, Баден-Вюртенберг и други. Двойно се увеличават и средствата за програмата Еразъм. Единият начин да се преборим с евроскептицизма е да дадем възможност на младите хора да влязат в контакт в Европа с други страни, други пазари, е, други трудови пазари, други интереси, друга музика дори. Имаше продължение дори да се отруят средствата по Еразъм, но двойно повече също не е лош. Значи 60% за иновации, 100% повече за Еразъм. Е, политиката за съседство, за развитие също се увеличават средствата, средствата за миграция също. После охрана на границите. Работим в много тясно сътрудничество с страните членки за подсилване на външните граници, за да може да функционира и Шенген. 1200 са служителите в Frontex в момента. Искаме те да станат 10 000. Не е въпрос на иллюзия това, въпрос на модернизиране, въпрос на целенасочено развиване на бюджета. Така че да се справиме с задачите, с които се сблъсква Европа. Какво е важно в парламента да се промени? Да се промени е, начина по който се набират приходи в бюджета. Е, необходимо е цифрата да е в е, двуцифрени милиарди. За това трябва да се увеличи и националната вноска. Когато страните членки имат отношение към това, как, единствено как ще се разходват средствата и дали аз ще получа всичко, което ми се полага, това не е правилният подход. Ето, например, схемата за търговия с емисии или бюджета на еврозоната, или парите, които отиват за нерециклируеми пластмаси. страните членки могат да създават стимули, примерно да слагат данък на, за подобни пластмаси, така че да има промяна в потребителското поведение и на пазара. И когато има такова, такава промяна, ще е, решим и проблема. Изгледайте, разгледайте подробно бюджета. Много се интересувам от вашите въпроси, коментари и критики, защото подозирам, че вашата критика ще бъде точно противоположна на това, за което ме критикуваха в съвета днес. Така че очаквам критики от е, север и от юг и от изток и от запад, но смятам, че те са конструктивни. В края на кращата е, би следвало накрая да постигнем съгласие. В пресата има много коментари, голяма част от тях са напълно обективни. излагат се и много позиции на страните членки които се оплакват от това, че се искат повече внос, по-голяма вноска. В моята страна, ако ми позволите да го кажа, увеличението от 11 на 12 милиарда. Откъде да дойдат тези средства? Когато размишляваме за бюджета 2019 и го сравняваме с бюджета 2018, увеличението е 2%. Нищо. Кой знае колко. Но Проблема е, че ние трябва да формулираме един дългосрочен бюджет, защото общините, земеделските производители, научната общност, те искат да знаят е, какво финансиране ще имат и след 5, е, 6 и 7 години. Затова ни е необходимо дългосрочно планиране. И ако е, сравняваме 2014 с 2021, разликата ще е гигантска, ще се увеличат цената на горивата, ще се увеличи цената на строителството, включително и на инфраструктура. И не могат да се правят сравнения тук така. Разликите ще са гигантски. А пък ако трябва а, да мислиме в перспектива 20 години напред, Можете да си представите. След 7 години е, каква ще е инфлацията? Дори да е 1,6%, за този период тя ще стигне 12% в номинално изражение. 7 години БВП означава 17 години, 17% е, в повече. Значи в номинални измерения общо излиза 30% отгоре. едвам, едвам успяваме да задържим същото е, е взаимоотношение, същото съотношение между приходи и разходи. всичко това се отразява и на националните бюджети. как ще се промени националния бюджет между 2014 и 2027, например. Огромна ще е разликата. 30, 40, 50%. Значи говорим за едно цяло и нещо брутен вътрешен приход, но е, е добре да се отчита и инфлацията. Не бива да забравяме и Брексит. Така че тези липсващи 12-13% не могат да бъдат е, заложени само посредством урязване на средства на програми. Имаме и нови предизвикателства миграция, защита на границите. Не може да плащаме на граничарите само с е, похвали щом ни трябва 10 000 души, за да заемат тези постове, това струва пари. Някои от част от увеличенията са просто номинални, но другите са в реални измерения. Германия 25 милиарда плаща, но Ако сумата стигне 36 милиарда, 7 милиарда от тях ще са само е, следствие, увеличение следствие на инфра, инфлацията. Та, критикувайте ни конкретно, дайте изменения, опитайте се да ни убедите, дайте някакви е, така основи, на които да преговаряме, не дайте просто да отхвърляте бюджета защото преговорите трябва да започнат е, между съвета и парламента почти незабавно, за да може да се движи и европейския проект. Симеш. Благодаря, господин комисар. И с ваше позволение ще дам думата на, нашите, на нашия докладчик, докладчика за МФР и с докладчика за новите собствени ресурси. За да можем да приключим в 3.30, доколкото знам имате ангажимент, моля всеки да не говори повече от две минути. Яна Обрихте първия. Благодаря, господин председател, господин комисар. Най-напред искам да ви благодаря не куртуазно, но а защото започваме да работим по новата философия на бюджета. Същевременно на. Е, Амплитудата е между 0,1 и 1,3. Е, Като докладчик от бюджетната комисия бих искал да ни обясните какво точно означават цифрите. Ако приемем 1,3, ние, ние смятаме, че подходът трябва да бъде какво искаме да финансираме и колко ще струва те. И така, какво е какво е вашето отношение? Нашия дебат не е 1,3 точка. Ние, когато се предлагат намаления, трябва да се знае къде да бъдат тези съкръщения. Разбираме, че а, се говори за 5% намаление. Вчера за политиката сближаване се каза, че съкръщението ще бъде 7%. Ние не искаме да говорим за 1% или 1,3%, а какво искаме да финансираме и колко ще струва това. Бихте ли ни обяснили минус 5 и минус цяло и 5 и 6, минус 5 и минус 6 селско стопанство и политика на сближаване. Колко е 100%? Има различни анализи. Някои от тях взимат за основа за инфлацията, някои взимат за основа инфлацията и тогава казват не 5%, а 15%. И разбира се, искам да кажа, че разбирам вашето предложение за обвързаността с върховенството на закона. Не бива да се санкционират крайните бенефициенти. Като съдокладчик искам да кажа, че от тук нататък ние ще имаме нужда от истински дебат за истинските цифри. Искаме да знаем какво ще се осъществява и колко ще струва. Изабел Тома. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Много съм разочарована от вашето предложение, както казах вчера. Но днес искам да, да споделя оптимизма на съдокладчика. А, битката започва. Сега това казахте и вие, така че нека да бъдем оптимистия. Но за да започнем започне битката. Ние сме в комисия по бюджета. Имаме проблем с е, числата, както каза колегата, за да бъда много точна за това, от което имаме нужда. Ние имаме нужда от цифрите за МФР 2014-2020 година. Не можем да правим сравнение – ако нямаме цифрите 2014 и 2020 година при е, цените за 2018 година. Само така можем да направим нужното сравнение. Второ, е, проблема с е, инфлацията. Смята се, че тя ще се повиши през следващите години. колкото по-висок, колкото по-високи равнища на инфлация представяме, толкова повече ще говорим за оценките, за прогнозите на инфлацията. И можем да започнем да работим сериозно. Основните, решаващите елементи обаче е, липсват ще имаме възможност да представим подробен анализ на вашето предложение до края на май. И тук искам да ви кажа, господин комисар, няма север и юг. Тук имаме само Европейски парламент. Има едно мнозинство, които гласуваха същия проект за бюджет – за сегашния период проблемът не е на парламента и това е причината, поради която съм оптимист. И сега докладчика по новите собствени ресурси. По-лесно е да се говори, когато имаме писмена презентация, отколкото устна такава, но както казаха двамата докладчици, това представяне е много интелигентно страна на комисията, но не е много лесно за унези, които работят по финансовата рамка. Всичко трябва да, да бъде представено по текущи цени за 2018 година. Тогава а, ще можем да направим сравнения по разходи. Ще се опитаме още един път да упростим приходната част на бюджета. Резултатът няма да е кой знае колко висок, 12% от приходите, корпоративните данъци ще осигурят необходимата сума. Схемата за търговия с емисии може да бъде твърде трудна за някои страни, а и е, на, тях, на нея се па 2% от разходите. Хубаво е, че имаме обещание за премахване на корекциите и отстъпките, но не всяка корекция е свързана с британската бюджетна отстъпка. И трябва да видим дали можем да гарантираме позицията на някои плаци. Аз съм малко по-скептичен от колегите относно този амбициозен календар, който предполага да приключим с МФР до края на мандата. Съфинансирането от 25 на 20%. В парламента сме обединени и готови за действие, и за да ви помогнем да промените приходната част на бюджета. Жерар Депре. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко на този етап. Пет основания за удовлетворение, две причини за неудовлетворение. По отношение на удовлетворението, собствените ресурси, започват преговори. Предлагате пакет и винаги сме казвали, че има нужда от пакет, за да се осигури баланс. Трето, включвате нови източници за собствени ресурси. Те съответстват а, на подобряване на вътрешния пазар и опазване на околната среда и борба срещу климатичните промени. И накрая предлагате премахване на отстъпката, въпреки че а, календарът е не много реалистичен. Кое ме притеснява? С, в какъв момент а, с, в какъв график можете да промените националните вноски? Второ, сумите не съответстват на това, което поискахме и центърът на тежеста остава на, в края на мотива. Трето, що се отнася до другите приходи, не сте уредили проблема с глобите за предприятията, които могат да влязат в бюджет. И бих искал да знам защо. Продължаваме с координаторите на групите. Хозе Мануел Фернандес. Благодаря, господин председател. Ще говоря португалски. Все по-убеден съм, че предложението на парламента е правилното предложение. Имаме едно предложение, според което сближаване, политиката на сближаване не трябва да бъде съкръщавана. Идеите ни за Еразъм плюс и научните изследвания са близки до тези на комисията. Но каква е позицията на съвета? Какво е предложението на съвета? Ако съвета не приеме съкръщенията на сближаването и селското стопанство, ще възникне проблем има основание за неудовлетвореност от наша страна има подобрение в областта на конкуренцията, но кохезионната политика ще бъде значително урязана. Кохезионната политика означава фонда за сближаване, фонда за регионално развитие и други. 5% съкръщение ни се казва в пресата. 7% се споменаха вчера, 6% в тази зала. Някои дори казват 10%. Е, на колко възлиза сумата? Политиката на сближаване, фонда за регионално е, развитие са много важни Имаме нужда от техническа служба между службите на комисията и парламента, за да има яснота, всички да боравим с едни и същи цифри и всички да говорим за едно и също. Освен това, съкръщаване на, на бюджета в частта солидарност. Ако погледнете фонда за финансова стабилизация, Имаме ресурси от държавите членки, но по отношение на фонда за развитие, ние сме съгласни той да бъде включен в бюджета. Не е включен, но трябва да бъде допълнително перо. И ако искаме да го включим в бюджета и да се съкратят други политически области, предпочитам да остане е, извън бюджета. Така че ако включвате фонда за развитие, трябва да се увеличи общата сума. Искам да напомня, че има държави членки, които са изправени пред по-сериозни трудности. Някои от тях съвсем наскоро приключиха програмата за адаптация. Надявам се, че териториалното и социалното сближаване в Европейския съюз ще се запази. Без тях не може да има истинска конкурентоспособна. Гвърда Зебия Рубиял има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че още веднъж идвате при нас, за да обсъдим многогодишната финансова рамка и бюджета. Искам да подчертая това, което казаха много от колегите, а именно трябва да помислим как точно се използват цифрите. Ние като бюджетна комисия имаме нужда от сравними цифри и не можем да сравняваме с цифрите от 2008 година като основа за бъдещата финансова рамка. Затова ние искаме реалните стойности за МФР 2014 до 2020 година и с 28-те и след това без Обединеното кралство, за да можем да сравним. Може по този начин да си спести много изненади. На второ място имаше доста въпроси, някои от тях и в пленарна зала, във връзка с някои програми. Например, вие казахте, че при Еразъм Плюс има отвояване на средствата, но аз се питам какво точно се включва в Еразъм Плюс и какво ще се даде на Интеррейл при това увеличение – на второ място искам да попитам какви са реалните урязвания в сравнение с миналата МФР. И какви са тези нови програми, които се включват, например, инициативата за младежка заетост, доколкото знам, ще бъде финансирана от Европейския социален фонд, но ние имаме и напрежението свързано с миграцията – където също ще трябва доста голямо действие. На трето място ме интересува какви са целите при инвестициите и също така имаме тези доверителни фондове, те ще бъдат ли включени или ще изчезнат? Какво става с тези инструменти? Не знам дали имам още време, но една дума и за условността, как точно ще проработи и как ще бъдем сигурни, че тези санкции няма да накажат хората. И един последен въпрос във връзка с гъвкавостта. Благодаря. Господин Колмел. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, много ви благодаря за присъствието. Благодаря също така за това, което според мен е отлично свършена работа от вас и вашия екип. Разбира се, ще има различни мнения по различните части на бюджета, но принципно съм съгласен, че трябва да има по-голяма прозрачност. Чудесно е, да се има предвид, че гражданите искат да знаят за какво се харчат европейските пари. Това ще става и все по-важно в бъдеще. Затова нека още от сега създадем тази прозрачност. Има обаче и някои проблеми. Искам да попитам дали на този етап не трябва повече да мислим за един бюджет ориентиран към резултатите, да имаме измерими цели, да имаме показатели за напредъка, за да знаем успели ли сме всъщност, изпълнили сме ли си целите и движим ли се в правилната посока. Да, прозрачността е важна, защото така гражданите дават своето съгласие. Те трябва да знаят за какво се харчат парите. Не можем само да кажем, има програми. И когато имаме 100% изразходване, това е счетоводен успех. Но какво всъщност означават такива мерки? Споменахте и миграционната политика. Аз продължавам да си мисля, че ние имаме нужда от по-голям финансов ресурс за политиката на миграция. Като разбира се, я обвържем с тази за границите. Ние трябва също така да подкрепяме страните от Африка и Близкия изток. Всичко това струва пари. Необходимо ли е според вас да помислим и за условия, които да гарантират адекватна миграционна политика в Европейския съюз? Няма ли такива условия? Ние просто ще харчим много пари. Виждам, че предвиждате увеличение на служителите на Фронтекс – но проблема си остава какво да правим, когато при нас пристигнат бежанците. Ако нямаме работеща правна система, която въвежда ефективен контрол върху влизането и напускането на Европейския съюз, то всичко си остава в сферата на из... иллюзиите, но като цяло бюджетът е добър. Благодаря. Благодаря, Анели Ятемаки, докладчик Сянка. Уважаеми господин комисар, много ви благодаря за представянето, както и за усилената работа години наред по това предложение. Мисля, че е трудно да се състави балансирано предложение. Моят въпрос е свързан с климата и разходите за него. Вие предлагате по-голяма амбиция, увеличаване на финансирането до 25% от европейските разходи. В настоящата МФР целта, която е заложена, беше 20%, но тя така и си остана непокрита. Така че приветствам вашето предложение, но искам да попитам по какъв начин смятате в комисията, че ще се постигне тази нова цел при положение, че предишната все още не е постигната? Благодаря. Още един докладчик. Всянка Хорди Соле от Зелените. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, добрата новина за вашето предложение е, че със сигурност не е стъпка назад в сравнение с настоящата МФР. И това е добрата новина. Лошата новина обаче е, е, че най-лошото все още предстои, защото ще има преговори. Миналият път тези преговори продължиха 21 месеца. Може би крайният резултат от преговорите обаче ще направи предложението наистина добро. Разбира се, ние в парламента ще защитаваме позицията, подкрепена от е, убедително мнозинство по време на първоначалните доклади. На второ място ще отбележа, че като цяло този бюджет не ми се струва обаче достатъчно амбициозен. 1,14% едва ли е достатъчно, за да изпълним един амбициозен проект за Европейския съюз. Знам, че нито в съвета, нито в комисията има желание за една по-амбициозна Европа в момента, но това е пропусната възможност. Ние можехме да заделим по-голям ресурс, за да имаме наистина един по-добър и силен Европейски съюз. Но, от друга страна, вашето предложение е по-амбициозно при приходите, отколкото при разходите. Виждаме някои иновативни предложения по отношение на приходите. Приветстваме вашето предложение по новите собствени ресурси, макар че и тук очаквахме да има повече нови ресурси и някои от различен вид. Но все пак посоката е правилна. По отношение на приоритетите, наистина оценявам положително ударението върху иновациите, научните изследвания, цифровата Европа и Еразъм. Това според мен е положително. Същевременно е жалко, че се защитава изразходването на 27 милиарда по нов приоритет във връзка с сигурността. Ние бихме искали повече ресурси за климата и социалната справедливост. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Нириада. Благодаря. Радвам се, че вие казахте, че сте готови да поемете критики. Струва ми се, че имаше възможност тук да се направи реална и трайна промяна. Е, вие казахте, че е, при Еразъм парите са много увеличени. Аз не мисля обаче, че това е достатъчно. Ако искаме наистина да се ангажираме с младите, имайте предвид, че няма пари достатъчно за университети, за научни изследвания. И искаме да мислим за бъдещите 7 години в една интелигентна Европа и тук трябва да се инвестира. Трябва подкрепа и за фермите, особено за фермерите и малките стопанства. Намалението с 5% на ОСП е неприемливо. Също така трябва да се мисли и за ОСП, и за Кохезионния фонд. Необходимо е да има устойчиво бъдеще за всички. Ще спомена и рибарството, то вече е на колене. Тук има огромни предизвикателства, дори и без Брексит. Тези хора са в екзистенциална криза, а ние не ги подкрепяме по никакъв осезаем начин. Като това трябва да е една екологично ориентирана индустрия на бъдещето. Накрая, господин комисар, виждаме, че се сливат много програми, но това както знаем, рядко води до взаимодействие, така се прикриват всъщност урязванията на бюджетите. Е, използвате и дълга е, като леварич, но аз не съм съгласна. И накрая, макар и не по значение, мира. Струва ми се, че ние е, сме всъщност застрашени от това, че се отделя все по-голям ресурс за отбрана. Границите се твърдяват, как мога да се върна в собствената си страна и да кажа на фермерите, европейското семейство току-що забрави за вас и реши да инвестира в милитаризацията? Как да го кажа на тези млади фермерски семейства? Как да им отговоря? Как да отговоря и на младите хора, които едвам си намират покрив над главата, за да могат да си платят за образованието и да им кажа, вижте, за отбрана отделяме милиарди, но вашето бъдеще не е толкова важно. Бих искал да знам как ще разговаряме с нашите граждани. Ако искаме те да са на наша страна, трябва да има много по-голямо социално приобщаване. Благодаря. Господин Вали. И грация, благодаря, господин председател. Оценявам изложението на комисаря. Много са предложенията и две минути са недостатъчни за пълен анализ. За ОСП се казва, че ще има, или по-точно настояваме за претеглен подход, за да не вредим на малките и средни производители. Освен това, в южните страни младите хора страдат от дисбаланса на паричната политика. Нека това да се от... има предвид сега подпомагането на реформата. Хубаво е да подпомогнем онези, които реализират реформите. Какви реформи има предвид комисията, ако това са реформи свързани с намаляването на, на доходите, не сме съгласни с вас. 30 милиарда за стабилизация, ако са свързани с определени условия, няма да доведа до стабилност. Част от средствата ще бъдат насочени към националните бюджети. То необходимо е да разберем как ще въздейства това върху националните бюджети. Що се отнася до сигурността и отбраната, и, и тук пакетът е много важен – как ще бъдат управлявани тези обществени поръчки, дали страни като Франция и Германия ще спечелят най-много. Нека да бъдем ясни тук критериите за възлагане на договори трябва да бъдат много ясни за собствените ресурси, квотите за по системата за търговия с емисии. 20% е, съкръщение означава да се вземе от националните бюджети и какви са идеите да, да бъдат убедени държавите членки да се съгласят. Тъй като става дума а, е, за лишаване на националните бюджети от а, е, приходоисточници. Благодаря, Андре Елисен. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин Йотингер. Продължавам на датски. Виждаме, че бюджета се увеличава. Също така обаче ще кажа, че приспособяването към сегашната инфлация според мен е неприемливо. Този бюджет показва, че Холандия, например, ще трябва да допринесе много повече. В бъдеще ние ще загубим пари. Имам и въпрос. Защо най-големия нетен платец ще се окаже наказан за това да се увеличават заплатите на евродепутатите и служителите. Защо не спрем с това ходене до Страсбург? Защо просто не пестим повече и защо не спрем да наливаме пари в този продънен чувал Африка? Необходимо е да се има предвид, че плъците трябва да плащат по-малко в бъдеще, а не повече. Благодаря. В противен случай ще последва излизането на Холандия. Бенито Зидуага. Още четирима колеги са поискали думата. Заповядайте. Мисля, че Мари Пиера преди мен. Yeah. A Okay. Merci, Благодаря ви, господин председател. Малко ме изненадахте, но няма значение. Аз съм този, който дава думата на колегите, които се е поискали. Ако не сте поискали думата, то колегата е поискал. Аз просто помислих, че и вие сте я поискали. Ами аз сега я искам. Една минута имате. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратка. Мога само да добавя към казаното. С 5% намаляват преките плащания в селското стопанство. Това в името на свободната търговия. Как ще оправдаете тази политика пред фермерите от вашия район? Как можем тогава да искаме храна с добро качество, която се произвежда от маки фирми? Същевременно ние трябва да се водим от общностните политики – ще кажа нещо сходно и за солидарността. Нека спомена фонда за сближаване. Необходимо е да имаме конкретни цели, подкрепени от данните. Но ние чухме от вашето представене, че се предвижда повече за отбрана, сигурност, защита на, граждан, на границите, извинете, миграция. Вие защитавате Европа от кого обаче? Имам чувството, че тази Европа, която защитавате, не е Европа на всички нас. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, господин председател. На много езици се казва, че се говори най-много за това, което липсва. И всъщност по този начин повтарям казаното от доста колеги, но няколко наблюдения. На първо място аз съм съгласен с определените приоритети. Това е европейска рамка и ние трябва с гордост да я защитаваме. Имам и някои резерви. Рубрика 6 Съседство и свят. Все още тук не се оценява стратегическата важност на а, тази политика. Всъщност, чрез нея ние определяме света, който ще оставим на децата си. На второ място инвестициите в инфраструктура. Отделено е повече за цифрова економика, но нека не забравяме колко са важни и коридорите ТНТ. Знам, че тяхната важност се отчита, но ТНТ и е механизма за свързване на Европа това не го намерих. На второ място ще кажа, че за мен е малко странно всички ние определяме тези кредити за задължения, но същевременно знаем, че ресурса е ограничен. Може би трябва малко по-малко Евросъюз. На трето място повече пари, но обвързано с върховенството на закона. Браво! И накрая графикът е всичко в крайна сметка. Нека успеем да приключим процедурата в рамките на 11 месеца и нека я обясняваме в държавите членки защото не обясним ли и не си ли свършим работата за 11 месеца, ще загубим. Благодаря, господин Манка. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. И вчера и днес вие казахте, че Европейският парламент ще се произнесе не само по разходите, но и по приходите. Това е много важно, особено при собствените ресурси. Видях три нови вида собствени ресурси. Искам да попитам, обмисляте ли да включите и други, защото групата Монти предлага някои такива. За Парижкото споразумение ни трябват определени инструменти. В доклада Монти се отбелязва, че ние налагаме тарифи на вноса от трети страни. Нещо, което би могло да замести някой от източниците, които вие предлагате. Би било добре също така да помисли много сериозно за климата. На второ място, доколкото разбрах вчера на пленарното заседание, при политиката на сближаване има 5% на разлика, правилно ли съм разбрал? И още нещо ДДС и бъдещето, което се предвижда тук. Е, е благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря, господин комисар. Всички ние в пленарна зала говорихме за една по-силна Европа, но това означава, по-крупен бюджет, повече пари за фермерите, за социалното сближаване, за младите. Господин Фернандес също спомена и териториалното сближаване. Нищо от тези цели обаче не може да бъде гарантирано, ако Европа не си опази външните граници. Затова и ми се струва правилно, че ние вече обмисляме една обща отбранителна политика. Обвързваме също така и помощта с върховенството на закона и правата на човека. Не трябва ли в бюджета да има автоматична клауза, която да спира фондовете за Турция веднага, щом се установи погазване на тези принципи? И накрая цената на бюрокрацията. Знаем, че тя ни струва милиарди в Европейския съюз. Тук трябва да има съкръщения. È veramente difficile essere grazie commissario per essere qua. Allora... Много е трудно за толкова кратко време. Положителните страни вече бяха споменати. Ще се спра на два въпроса, които според мен са по-важни. Как смятате да възстановите на европейските граждани идеята за това, че Европа се грижи за тях, след като правите съкръщения, които водят до влушаване на социалния им статут? Второ, по иммиграцията подходът е е, залага твърде много на сигурността. Аз съм за европейската отбрана, но смятам, че иммиграцията през следващите 7 години ще изисква различен подход, а именно а, помощ за премахване на първопричините за миграцията. За собствените ресурси два въпроса. Аз смятам, не, във вашето предложение нямаше достатъчен кораж да се увеличат собствените ресурси, както каза колегата Манка, да се увеличи и частта от бюджета, обхваната от собствените средства, повече от 12% последния въпрос за отстъпката и тук има много съмнения. Още двама души са се записали за изказване по 30 секунди. Господин Таран, заповядайте. Не разбрахте ли? Господи Таран. Аз просто исках да благодаря на комисар Йодингер за отличното предложение. Знаете колко много въпроси, отговори, притеснения имахме. Сега мочим да почнем да работим. Много е важно, разбира се, как се развиват нещата във времето, но ако бяхме получили вчера цял тон цифри, едва ли щяхме да се справим. Така че много е добре, че ще ни ги представите в началото на юни. И ако искате да прокарате резолюцията през парламента, разчитайте най-вече на парламентаристите, които не търсят следващ мандат да бъдат преизбрани. Те ще са най-лоялни. Госпожа Милетич. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Благодаря за предоставения материал. Няколко коментара имам. Първо, новата структура. Да, правите я по-разбираема, по-лесна за ползване, за разбиране от гражданите, но все едно смесицата от е, идеи, инструменти и програми е доста голяма и не мисля, че комисията ги е изчистила достатъчно. Освен това, uh, много добри са таблиците, много подробни, добре представени, но ни, са ни необходими и таблиците за сравнение с предходната финансова рамка. И накрая амбициите. Аз очаквах определено комисията да тръгне от 1,3% вноска, а не 1,14%. Защото трябва да сме силни, Европа трябва да е лидер на глобално ниво и за тази цел трябва да се инвестира и повече в иновации, в сближаване и в селско стопанство. Председателят, благодаря, благодаря, скъпи колеги. Една дума за Еразъм, господин комисар. Казвате, че е отвоена сумата. Това е една машина, която работи много добре и ние сега отговаряме на търсенията на днешния ден. Всички, които се възползват от тази програма, могат да се възползват от Еразъм плюс стъжанти и така нататък. Затова сумата трябваше да е тройно по-голяма. Но много е важно за нас да имаме тези е, сравнителни таблици. Може ли да предвидим едно заседание с е, координаторите, докладчиците, с вашите сътрудници, господин комисар, е, да се срещнем вече, да започнем да разглеждаме конкретно цифрите, сравнени с цифрите от 2018. Дами и господа, първо трябва да кажа, 26 часа изминаха, откакто бе а, представено предложението. И не вярвам да сте имали възможност да изчетете всичко, защото част от това време човек трябва и да спи и да се храни. И е, когато разгледате всичко, може би ще видите достатъчно, ще имаме възможност да направим толкова технически е, срещи с вашия персонал е, и комисии, колкото желаете. Ако желаете, и аз съм на ваше разположение, тук лично да се срещам с вас. Обещавам ви е, максимална степен на е, прозрачност и то съвсем приятелски. Комисията на Юнкер и аз в качеството си на комисар имаме за цел да бъдем минимум толкова прозрачни, колкото беше е, комисията на Барозо и комисар Левандовски. Не искаме нищо да шикалкавиме, ще ви дадеме предложенията, ето виждате предложенията с цените в момента и цените за следващата финансова, за следващата година. Разбили сме ги дори по страни членки. Примерно Галилейс. Една и съща сума се отделя, макар че страните членки сега са 27, а не 28. По политиката за сближаване също. Обединеното кралство използва 15 милиарда повече за ОСП, отколкото за сближаване. Така че ОСП ще на, има средства с 15 милиарда по-малко. всичко е показано ясно и прозрачно. Und das Jahr 2020 daneben im Besonderen. Минус 2020 е отправната година, Оттам тръгваме без Обединеното кралство и на тази база изградихме бюджета. След това изчислихме процентите за намаление на ОСП, малко под 5%. И след това ще започнем да работим и по е, из, законодателството за изпълнение. После, по втори стълб, много зависи колегата Холган е за това да има горна, е, пределна горна стойност, така че малките е, земеделски е, производители да са наясно колко ще, с колко ще бъде намалена сумата. Така, това, което мога да кажа, че ще е по-малко от 4%. Можем да говорим и повече. Кохезионната политика, какво ще получат регионите? В края на май ще ви предоставим съответните изпълнителни вторичното законодателство за изпълнение. Ние няма да закъснеем за разлика от предходната комисия. Само след една-две седмици ще ги получите в края на май. Предходната рамка ги получиха края на юли параметрите на кохезията за брутен вътрешен продукт и брутен вътрешен доход най-малко 6%. Каква ще е ролята на безработицата, демографските промени, миграцията, климатичните промени? Ще разработим всички отделни варианти, така че вие да можете да решите кои параметри са по-важни за вас. Ако БВП и брутен вътрешен доход продължават да имат отношение към собствените средства в такова съотношение, каквото сега, ще е ясно, че ще има проблеми. Е, новите страни членки а, сега, е, когато се присъединиха, имаха около 60% от БВП. В момента тях, е, средноевропейското БВП в момента е, е около 80%. Тоест, те имат нужда от много по-малко. Първите от новите странички са на път да стигнат 100% от средноевропейското БВП. и съответно регионите имат други нужди. Примерно региона на Варшава стигна 100% от средната европейска стойност. Има и други, които даже са надхвърлили тази стойност. Те ще има промени между районите, между страните членки. Но ще има региони, които все още ще получават средства. Има и така предпазна мрежа няма регион, който ще получи е, средства намалени с повече от 30%. Така че отделете няколко дни, разгледайте документите, изчакайте да ви предоставим и останалите до края на май. Нека да се срещнем още един, два, три пъти преди лятната вакансия. Estland, bin... Говорите за сигурност и отбрана. Естония, Латва, Литва, Полша, Швеция, Финландия, България, Гърция. Когато ги посетя, всичките коментират, че се притесняват от това, че в съседство, в тяхно съседство се провежда политика на въоръжаване. И за това трябва да инвестираме общо в е, отбрана. Предложението на съвета и комисията е да вървим в посока Съюз за отбрана. Много е, страни членки на Европейския съюз са членки и на НАТО. НАТО реши да отделя 2% от БВП за отбрана – повечето страни обаче са под този процент. Сто и 180 типа въоръжения са налични в Европейския съюз срещу 30 в Америка. А, и това означава, че за определени инвестиции американците получават много повече, отколкото е, Европа. Тези 2% за, въоръже, за разходи за отбрана, това означава 210 милиарда. И за тези 7 години увеличението е 13 милиона, то е капка в морето. Но, ако няма, европе... ако има европейски е, средства, можем да направим и е, европейски търгове, където се осъществяват сериозни економии от мащаба. Няма нужда да се изобратява колелото 27 пъти в Европа. Тогава ще получим повече за обществените си пари, няма никакъв економически смисъл в това да се разпокъсва тази индустрия в Европа. Въпросът е да се използват по-ефективно парите на денокоплатците, а не да настройваме е, земеделието срещу отбраната, да речем. Въпросът е да се защитават интересите на денокоплатците. А за собствените средства, нека да постигнем нещо и с данъчното облагане в съвета. Ще ви представиме предложения. Примерно данъка върху финансовите транзакции от 6 години се обсъжда. Само, че той си остава една иллюзия. Много съжалявам. Ясно е, че е, на Франция и Германия, примерно, им е ясно за какви финансови потоци става дума, само че няма договореност. Хората искат да, им, да са наясно, ако ще има данък, какъв ще е той. А ако не са изчистени идеите, те няма да бъдат възприяти за дигитален данък, дайдете да видим дали това може да се е, случи през пролета или през е, есента и тогава ще го отразим в предложенията. Четирнайсет е, милиарда се отделя за еразъм. Искате да ги, да ги отвоим. 750 милиона е програмата Интеррел, миниатурна част от е, средствата, които отиват за Еразъм. Бюджетната отстъпка за Обединеното кралство. Според нас в Европа не следва да има бюджетни отстъпки. Примерно Люксембург 103 хиляди е БВП на глава от население. 6800 на БВП в България на глава от населението. Защо тогава трябва Люксембург да получава бюджетна отстъпка? И е, говорим за 1%, но това означава 102 хиляди оставащи в Люксембург. Значи, колкото е, трябва да има така закономерността, колкото повече печелиш, толкова повече да плащаш. Няма никаква логика отстъпката да е в обратно, обратно пропорционално. Нашите е, приходи трябва да се базират на брутния вътрешен е, доход така че е, по-богатите страни да плащат повече 1,3% да речем или каквото. Те ще си имат достатъчно пари, ще си останат за тях. Така че е, бюджетните обстъпки не са израз на солидарност. Те се използваха е, в миналото, за да се постигнат някакви цели в съвета. И ако мога сега да коментирам а, е, върховенството на закона. Искаме да използваме а, е, този принцип само когато а, е, това не засяга директно гражданите. Разгледайте в подробности предложението. Говорим примерно за а, възможности за гражданите. Вие сте законодатели, вие можете да направите нещо. Вие сте водещи за целия пакет. А ако считате, че не подхождаме реалистично, добре, готов съм да, уважавам, да уважам мнението ви, но искам да да кажа ясно, ние искаме да направим живота на хората в Европа по-добър. Да развиваме вътрешния пазар без да спираме е, стоките между Кьон и Варшава, защото ако продължаваме така, Роттердам ще се превърне в пристанище на яхти а, там трябва да се изнасят стоки, и не само луковици от лалета. Der Kommission. Реформен. И вие решавате тези неща, не съвета. Вие. Eine Blaupause. Европейският семестър и препоръките за всяка отделна страна. Те трябва да бъдат е, еталон за бъдещата ни работа, но не можем примерно да предлагаме е, да има дъмпинг на работната заплата. Тук трябва да се работи и с социалните партньори, и с колективно договаряне. Комисията никога не предлага и не е предлагала да има дъмпинг на заплащането. Националния бюджет на държавата, която аз познавам най-добре, Един процент отиват за научни изследвания и е, иновации. Баден-Вюртенберг, моя регион, обаче отделя 4,1%. Италия 1%. В Бресия, в Болония, в е, Милано има много малки иновативни компании. Те не искат ли да инвестират? Не предпочитат ли да получат пари, за да предвиж... привличат млади хора? Това прави комисията. Опитваме се да дадем възможност, примерно на Фиат, които е, могат да полу... по, произвеждат 2 милиона коли на година, а произвеждат само 600 хиляди, как да си постигнат максималния капацитет? като се развива конкурентоспособността. Всичко това може да се дискутира и на чаша вино, разбира се. Дами и господа, предложението беше направено преди 26 часа. В края на октом... До края на октомври всеки въпрос ще получи отговор ще се предоставят всички цифри. Готови сме да работим в тясно взаимодействие с парламента. Когато започнат преговорите с парламента, не искам никой да казва, че всичко е черна кутия. Ако бъде постигнато споразумение с Обединеното кралство, ще внасят ли те вноска като Норвегия и други страни. Господин председател, по въпроса за Ирландия и Северна Ирландия, все още обсъждаме този въпрос. Радваме се е, англичаните ще плащат е, своите задължения до 2020 година. Проекто бюджета за 2019-2020 година ще се разработят върху съществуващите условия за МФР и ще продължат е, да правят вноски в бюджета за програми като Хоризонт 2020. Е, швейцарците плашат, и затова е, Базъл се третира като Оксфорд и Кембридж. Ако искат да разработят альтернативна система на Галилео, да, да я направят, но да си платят. Сътрудничеството в бъдеще е, в областта на отбраната и сигурността ще бъде полезно за всички. Има области, в които те ще плащат, но трябва да се съобразят с интересите на Европа. Това ще бъде ресурс за Европа. Но тези средства ще бъдат изпратени, ще бъдат насочени към средствата за сближаване. Ние ще разработим резолюция. Може ли нашите сътрудници да се срещнат в понеделник? Може. Благодаря. Никой друг не иска думата. Закривам заседанието. Благодаря, господин комисар. Винаги сме ви благодарни за готовността.